Уважаеми колеги, добър ден! Да се захващаме за работа. Парламентарната ни комисия започва работа, така че моля ви вземете местата си. Тук на подиума до мен е и Джовани Кетлър, директор на ОЛАФ, Госпожа Либайл също е тук от Генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия, но всъщност трябваше да започнат с съобщение на председателството. Представяме за вашето одобрение следните препоръки на, за координатори. Преразгледана версия на заседанията на комисията Либе за 2013 година. Второ, временен календар за 2014 година. Заседание е одобрени от координаторите вчера. Възражение? Не. Приемам мълчанието ви за знак на съгласие. Кафе, ако обичате. Дневният ред е прият. Бих искала да ви информирам също така, че господин Давор Стиер от НП стана заместник член на нашата комисия. Приветстваме го с добре дошъл. Сега преминаваме към съвместно обсъждане на точки 13 и 14 от дневния ред, Европейска прокуратура, точка 13 и Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие, Евроюз, точка 14. Както знаете, с Лисабонския договор се преразгледа правната рамка на Евроюст, като Европейския парламент и националните парламенти също могат да участват в дейностите на Евроюст. Има разпоредба в Лисабонския договор и относно Европейската прокуратура, както и нейното бъдещо въвеждане. Европейската комисия в прилагане на тези разпоредби прие един пакет от законодателни актове и по-специално регламент за създаване на Европейска прокуратура, както и предложение за регламент за реформа на Евроюст. Освен това, има и съобщение на комисията за по-добрата защита на финансовите интереси на Съюза. Има и съобщение за управлението в Европейския съюз – и по-специално за дейността на ОЛАФ. С нетърпение очакваме да ни бъдат представени тези две предложения, затова и сме включили тези две точки в дневния ред. Целта е да обсъдим въпроса с госпожа Либайл и господин Кеслер, директора на ОЛАФ. Все още чакаме госпожа Либайл. Докато я чакаме, ви предлагам да чуем първо господин Кеслър. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Госпожа Либайл, моята колежка, ще дойде всеки момент. Тя също ще се спре на въпроса за Евроюст и Европейската прокуратура. Относно службата за Европейска прокуратура, Както знаете, на 17 юли Европейската комисия представи предложение за регламент заедно с регламент за реформа на Евроюст. Това са две а, е, служби, Евроюст, комисията и генерална дирекция правосъдие, които работиха заедно, за да може да се излезе с тези предложения. Изключителни компетенции в това отношение обаче има генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия. Създаването на Европейската прокуратура. Защо ни е необходимо то? Не само защото това се предвижда в е, договора, но и за да може да се изпълнат задълженията и правните задължения по смисъла на договора. Това е първата причина. Втората причина е, че публичните финанси са поставени под натиск в Европейския съюз. В този момент всяко едно евро е от значение за данакоплаците. Днес държавите членки казват, че има ам, подозрения за измами за към 500 е, милиона евро годишно. Това е доста значителна а, сума, която може дори да е и по-голяма. Значително по-голяма, защото по-настоящем не разполагаме в държавите членки с необходимите инструменти и капацитет, за да получим по-ясна представа, по-пълна представа за това явление. Жертвата на всичко това, разбира се, е европейския данакоплатец. За да може по-добре да се борим с тези престъпления, които накърняват финансовите интереси на Европейския съюз, се нуждаем не само от по-пълно европейско законодателство, което в момента се обсъжда в Европейския парламент, но и се нуждаем от служба, структурирана служба, добре оборудвана такава, която да разполага с ясна визия и представа за престъпленията в Европа. Тези престъпления по естеството си са транснационални. Тези транснационални явления се смесват с националните престъпления и за тях се прилагат само национални инструменти от държавите членки. По дефиниция това води до фрагментирана представа за трансграничните престъпления. Тези престъпления се извършват от съответните извършители посредством различни дейности в различните държави членки, посредством корупция, злоупотреба, злоупотреба с европейски фондове като е много вероятно тези престъпления да не бъдат разкрити, дори да не бъдат забелязани от националните компетентни органи. Тези национални компетентни органи имат само национална визия за тези престъпления. Ние не разполагаме с наказателно преследване на подобни престъпления, защото не разполагаме и с Европейска прокуратура. Централна европейска служба, която да ни даде пълна представа за нещата, е абсолютно необходима. Тази служба ще ни даде ясна представа за трансграничните престъпления в Европа. Предложението, както знаете, се ограничава до въпросите, които са упоменати в Лисабонския договор. Т.е. първо се урежда въпросът за службата, нейното създаване и а, правомощията и по, отношенията, по отношение извинете, на а, престъпленията. Защитата на финансовите интереси на Европейския съюз също е от значение. По този начин се защитават интересите на дънакоплаците. По-настоящем обаче този въпрос се определя от капацитета и волята на съответните държави членки. Това по никакъв начин не ни помага, защото от опит знаем, както и от статистиките виждаме, че а, функцията на ОЛАФ по предприемане на действия заедно с държавите членки по-настоящем е доста променлива и не винаги е достатъчна. Ще ви дам конкретен пример. Обвиненията повдигнати по сигнали на ОЛАФ през последните години в 27-те държави членки варират в различните държави членки 5%, понякога и по-малко повдигнати обвинения до 90% в други държави членки. Сред държавите има различен капацитет и различна воля за ефективно справяне с този вид престъпност. Именно за това се нуждаем от служба, която да внесе хармонизирано прилагане и действие в тази област. По този начин ще се защитат интересите, които са европейски, а не национални. Те ще бъдат по-добре защитени посредством тази европейска служба. И това е причината, поради която сме излезли с това предложение за регламент. Um, now, um, I will say a few words on the kind of structure няколко думи относно структурата на Европейската прокуратура, структура, която предлагаме в проекта за законодателен акт. Ще ви представя накратко тази структура, след което ще дам думата на генералния директор на дирекция правосъдие в Европейската комисия. Европейската служба, която предлагаме, е служба, европейска такава, но тя съвсем не представлява централизирана служба с разклонения в всички държави членки. Тази структура по никакъв начин няма за цел да лиши националните съдебни органи от техните правомощия. Тоест, тази структура по никакъв начин не се намесва във вътрешните работи на държавите членки. За да бъде ефективна подобна структура обаче, е необходимо да се следва модел, който ние наричаме децентрализиран или интегриран. Този е, модел ще бъде структуриран чрез събирането в една база на опита и знанията на държавите членки. Европейската прокуратура ще се състои от Централна служба, Европейска прокуратура с европейски прокурор и заместник прокурори от различните държави членки и национални представителства, които ще включват прокурори, определени от държавите членки и избрани сред набора от прокурори в съответната държава членка. Това означава, че ще имаме на лице централна служба и различни представителства в държавите членки. Тези представителства ще продължат да са част от Националната прокуратура и когато разследват и повдигат обвинения в някои престъпления, те ще действат като европейски прокурори. Тоест, те ще работят в мрежа която ще бъде Европейската прокуратура. Това е нещо повече от мрежа. Тази мрежа ще им даде възможност да разполагат с обща европейска представа за нещата, представа от която се нуждаем по-настоящем. Това от своя страна ще им позволи да работят като част от екип, част от Европейската прокурорска служба. този начин ще се махнат всички граници. Чрез създаването на Европейска прокурорска служба ще променим структурата, която съществува от 19 век, така наречената система за действия по поискване. Тоест, когато дадена държава членка направи искане за доказателства и искане за разрешение да разследва отвъд своята граница. Извинете, господин Кеслер. Разполагаме с един час за цялата дискусия. В 11 часа ще гласуваме. Това е момента, в който всички членове на комисията ще дойдат в залата и е, те ще ни окажат голям натиск, ако сме закъснели с времето. Добре, добре, ще дам думата на госпожа Лебайл. Тя ще ви представи предложението на Евроюст и предложението за регламент за прокуратура. Me... Uh, Благодаря. Нека да се съсредоточа върху няколко основни точки по, тази, е, по това важно предложение относно създаването а, на, на прокуратура. А, първо казваме, че този орган трябва да бъде независим от влиянието на държавите членки, на институциите и всякакви други органи. Това е нещо много важно. Именно за това сме създали такова предложение. Това беше една от основните точки, което непрекъснато изкача от момента, в който а, тръгна да се създава Европейска служба за а, разследване. За да може тази служба да бъде независима, важното ще бъде как ще се избират членовете. И виждате, именно в члена, който предлагаме, има процедура по назначаване, процедура, която е много сходна с процедурите за назначаване в съда. Това е процедура, където парламента също иска да играе важна роля. Ако всъщност добре е да имаме независимост, но за тази цел трябва да имаме отчетност. Именно за това тази Европейска прокуратура трябва да отговаря пред два, два бюджетни органа и парламента в това число. Нека да не забравяме, че парламента играе важна роля в това отношение. Втората точка, на която ще се спра е ефективността. Така както обясни е, колегата Кеслер, трябва да се борим непрекъснато с корупцията. И на този етап цялата ни структура е фрагментирана. Между ОЛАФ, Евроюст, е, където е Център за координация и националните органи, нещата е, трудно се координират. Именно за това имаме нужда от ефективна прокуратура. За тази цел трябва да имаме орган, който да е близо до реалността, до терена. Именно за това предлагам да имаме такива делегирани прокурори, които да са част както от Европейският орган, така и от националното законодателство. Това според нас е в красотата. В това се състои красотата, ако мога така да се изразя, на този орган. Защото тези хора в такъв случай ще могат да оперират съгласувано с държавите членки и с националните правила по процедурата. Те ги, ще ги познават възможно най-добре. Така че колкото по-близо до терена, толкова по-добре. Това ще бъде основната характеристика на нашето предложение. Другата характеристика е относно изграждането на предпазите или предпазни мерки. Това също е много важно, защото на този етап в настоящата система нямаме достатъчно такива. Така че ние ще представим предложение за подобни предпазни мерки които ще се вписват в рамките на дейността на прокуратурата. Например, достъп до адвокат, правото на тълкуване и така нататък. Голям брой правила, които ще служат за равновесие в цялата система. Нека също така да кажа, че изградихме едно предложение, което трябва да бъде неутрално от гледна точка на разходите. Знаете, че никой не гледа с особена радост на увеличаването на администрацията, което означава обикновено и означаване на разходите. Този орган ще бъде неутрален като разходи. Олаф го потвърждава и ще споделя ресурси с Евроюст. Ще спра до тук защото смятам, че това, което е важно е да чуем дискусията тук. И нека също така да не забравяме тези точки отчетност, ефективност, предпазни мерки. Това са основните характеристики на предложението. Благодаря, госпожо Любай. Благодаря също така и на господин а, Кеслер който ни запозна с позицията на Олаф. Вие ни представихте нещата кратко и ясно. Съобразихте се с времето, с което разполагахме. Сега е, депутатите искат думата. Първо госпожа Рената Вебер. Благодаря, господин председател. Благодаря за презентацията. Кратка, но все пак достатъчно добра. Надявам се да има и други възможности да дискутираме детайлите. Те са също жизнено важни за създаването и функционирането на такава институция. Първата ми реакция е следната. Наистина не разбирам защо комисията реши двете предложения да са в пакет. Вече бяхме решили да ги разглеждаме отделно. И то по голям брой причини. Разбира се, има теми, които са свързани, но тук говорим за две различни институции. Евроюст е едно нещо, Европейската прокуратура е друго. И именно за това искам да ми потвърдите тук слуховете, които чухме относно опозицията в съвет, особено по Европейската прокуратура. Без съмнение, финансовите интереси на Европейския съюз трябва да бъдат защитавани. И въпреки оригиналната идея да има такава Европейска прокурорска служба, трябва да помислим и за финансите. Но все пак аз мисля, че трябва да имаме един общ подход за защитата на нашите граждани. Но въпросът ми тук е, как смятате, че ще се развият нещата относно дефиницията за, определе... дефиницията за, за, за престъпление и формирането на европейски а, е, закон за престъпността. На този етап имаме 28 такива национални законодателства. Как мислите, че ще имаме един европейски орган от е, една прокуратура, която ще спазва някаква европейска а, процедура, която ще се различава едновременно с това, в зависимост от националното законодателство на страната. Как мислите да съгласувате този аспект? Благодаря. Госпожа Матиас. Благодаря, господин председател. Госпожо Любай, благодаря за присъствието ви тук. Това предложение на комисията е добре дошло. Очаквахме го отдавна. Точките, които разгледахте, са много важни, положителни според нас. Председателят ни каза, че няма време да се впускам в детайлите. Така както и колегата Вебер, казвам, че съжалявам, че нямаме разширяване на приложеното поле на Европейския прокурор за трансграни... към трансграничната престъпност. Много тъжно, разбира се, вярно е да защитим нашите финансови интереси, Именно за това сме създали такава служба, но ще бъде добре, смятам, че ще бъде добре, компетенциите им да бъдат разширени. Ще бъде голям напредък да можем да се борим с трансграничната престъпност, която е бича на Европейският съюз. И това е единственото, което съжалявам спрямо текста. Благодаря. Благодаря, господин председател. Приветствам това предложение. Става дума за важен проект за Европейския съюз, но трябва да се присъединя и към госпожа Вебер и да изразя съжалението си, че приложното поле обхваща само финансовите измами. Аз мисля, че трябва да променим това и трябва да настояваме, както при е, органа за защита на личните данни, да няма толкова тясно приложно поле. Ние винаги ще Поставяме този въпрос в дискусията. Искам да попитам какво ще направите за независимостта на този европейски прокурор. Как ще я гарантирате? И второ, кои са защитните разпоредби? Вие не казахте много в тази връзка. Аз искам малко повече подробности. Благодаря. Е, Господин Албрехт. Благодаря. Нека да кажа, че се чувствам малко странно да слушам а, Олаф да ми говори 26 минути, после комисията и давате само 5 минути. Не искам да бъда груп, но това е. Сега по същността. Относно Европейската прокурорска служба, нека да кажа, че ние, зелените, приветстваме напредъка по това предложение. Добро предложение и трябва да продължим да работим. Винаги сме казвали, че има някои много важни условия, които трябва да се изпълнят, за да имаме такова голямо предложение за обединяване на службите за прокурорските служби в Европейския съюз. Разбира се, относно обхвата, той трябва да отговаря на правната рамка и трябва също да помислим и за процедурните права. Мисля, че предложението на комисията върви в правилната насока. Но все пак имам въпроси. И ще се опитам да ги задам и не се надявам да получа отговор. По член 13, където се говори за компетенциите на прокурорската служба. Това ще бъде основният случай, мисля. Не смятам, че ще има много случаи, където ще има престъпления, свързани само с финансовите интереси на Европейския съюз. Така че мисля, че член 13 ще се прилага често. В член 14 се казва решенията по този член няма да бъдат подложени на преразглеждане. Какво трябва да означава това? Кой ще определя в крайна сметка компетенциите Европейския съд? Много интересен въпрос, като се има предвид а, а, защитата, защото трябва да е ясно Говоря три минути, да, съжалявам. Но ставете ме да довърша. Мисля, че имам правото да задам въпрос. В член 26 се говори за мерките при разследване. Наистина имам нужда да задам тия въпроси. Е, описват се един много широк, един голям списък от такива мерки. Какво обаче присъствието на собственика на апартамент, когато става въпрос за обиск? Как точно ще става това? Какви ще са правилата, на които ще бъдат подложени? Относно компютърните системи и търсенето в тях, тук също имаме конститу... конституционален въпрос. И каква е връзката, как ще съществува връзката с държавите, които не участват в тази прокурорска служба, но прокурорската служба а, се допитва до тях или работи с тях чрез Евроюст? Да, благодаря, казва председателя. А, вижте, това е първата размяна на възгледи. Току-що беше раздаден доклада вчера. ЕНП също искаше да даде точки, за да може да разгледа този доклад. Колегата Яколино искаше също. И със сигурност ще има още, още души, които ще искат да се запишат да говорят по доклада. Така че. Трябва да предвидим и време за а, господин Кеслер да отговоря. Сега господин Яколина, който ще бъде докладчик по темата от парламента. Син, грация. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз също се радвам на това предложение за директива за Европейска прокуратура. Това е нещо, от което имаме нужда много важен Европейската прокуратура и това посочиха и двамата оратори. Това е важна стъпка, която е част от общата рамка и, както казах, в тази рамка попадат Евроюз е, също. Необходим ни е един добре подготвен пакет, за да може европейското правосъдие да бъде съответно подкрепено като разбира се се вземат предвид и бюджетните възможности на Европейския съюз. Вероник Матио се спря вече на тази тема. Тя каза нещо много правилно, което бих подкрепил. Какво всъщност означава трансграничен? Къде е допълнителната полза тук? Вчера заседава комисията Крим, приключихме нашата работа в рамките на доклад, който беше прият вчера и тогава беше направено предложението в междинен доклад до комисията тази работа да бъде приключена бързо и се надяваме, че това ще бъде така може би е, ще трябва да се обърне повече внимание на трансграничната престъпност, защото сътрудничеството между правосъдните органи и органите на полицията, да, е, то се отнася не само до организираната престъпност, но и до изпирането на пари, трансграничната корупция и други престъпления от подобен характер. Имаме е, процедура, съгласно която Европейският парламент трябва да даде съгласието си. В съвета се изисква единодушие. Разбира се, Европейският парламент трябва да извиси своя глас. Става дума за много важни неща. Ние искаме да защитим интересите на Европейския съюз. Мисля, че би било много добре, ако получим допълнителна информация по отношение на координацията, която трябва да се извърши с Европол с Евроюст вече има един основен обмен на информация. Ролата на Олаф трябва да се подчертая тук също. Всички тези неща трябва да бъдат обект на конкретно проучване, трябва да си помислим добре, защото искаме да създадем една интегрирана система. Европейската прокуратура, при нея трябва да се погрижим да има достатъчно персонал, който да има съответната квалификация. От 1 януари 2015 година този орган трябва да започне да работи и да дава допълнителна полза за Европейската. Европейския съюз, разбира се, в рамките на бюджетните възможности. Госпожа Рединг също взе отношение по тази тема. Имам предвид приложното поле. Когато се стеснява това приложно поле е, толкова много и включва само е, финансовите измами срещу интересите на Европейския съюз, всъщност е, това е нещо, което не отговаря на предизвикателствата. Ние имаме трансгранична престъпност и е, тя трябва да намери своето място в това предложение. Благодаря сега Господин Дион, благодаря ви, господин председател. Разбирам, че това е първи обмен на мнения, но аз имам няколко коментара. Първият от тях се отнася до оценката на въздействието на тази идея. Защо се нуждаем от Европейска прокурорска служба? Чух какви са аргументите на комисията. Олаф добре си върши работата, държавите членки следват препоръките, но се нуждаем от нова институция. Накратко това са аргументите на комисията. Но когато говорим за Европейски генерален прокурор, тогава историята е съвсем различна. Държавите членки понякога се оплакват, че не могат да разполагат с достатъчно доказателства. Има и някои процесуални пропуски, нещо, което обсъждахме в Либе наскоро. Ние като комисия се нуждаем от повече информация от държавите членки. Как функционират нещата по-настоящем, какви са проблемите и какви са пътищата за тяхното решаване. Това означава, че може да е необходимо да се предоставят предоставят процесуални гаранции, а може да означава и, че се нуждаем от нещо повече на европейско равнище и тогава ще поговорим и за предложението за Европейска прокурорска служба. На второ място, Европейската комисия доста простено изпис описа отношенията между разследващите органи в държавите членки. Но какви ще бъдат отношенията между Европейския прокурор и националните компетентни органи? По-настоящем имаме много проблеми по отношение на определянето на приоритети в тези случаи. Разследването винаги е приоритет, но а, не, да не забравяме, че ще се намесят и някои национални приоритети. Това е много важен въпрос. Какво ще стане с Европейската прокурорска служба и съдебния контрол на национално равнище? Има връзка между а, националните съдебни производства и ролята на Европейския прокурор. Как ще се предоставят гаранции, че а, така или иначе ще е полезен този съдебен контрол, който се предвижда? А, това са основните ми въпроси. Имам и много други, но ми се струва, че по-настоящем това е достатъчно. А със сигурност ще трябва да поработим допълнително. Благодаря. Благодаря, господин Фос. Благодаря. Първо искам да посоча, че повечето от нещата вече бяха казани. Според мен е, това е правилна стъпка да се действа по този начин. Обаче, все пак имам и известни съмнения и някои неща, които ми създават проблеми сега. По отношение на приложното поле, трябва да си помислим, че в даден момент ще трябва да направим тази стъпка, трансграничната престъпност да е, бъде обект на противодействие на европейско равнище може би това е една първа стъпка, която правим в момента и която можем да доразвием. Липсва ми е, нещо е, във връзка с е, заповедта за разследване. Аз мисля, че такава трябва да има предварително, за да можем да имаме е, като цяло някакво основание по отношение на процесуалното право. То е доста всеобхватно. Какво ще се случи, когато е, Европейската прокуратура извърши неправомерно действие и как е, ще трябва да се действа в такива случаи? Трябва да имаме един по-пълен пакет. Един въпрос към Олаф, може би. Комисията обосновава тази стъпка с малката степен на преследване на съобщените от Олаф престъпления на национално равнище данните и за това искам да получа малко данни на какво се дължи този факт, че господин Бронкс. Uh, Благодаря ви първата част на обяснителния меморандум се казва, че държавите членки не винаги разследват и повдигат обвинения по престъпления, свързани с европейския бюджет. Питам се къде са доказателствата за това, за кои държави и членки става въпрос и колко примера имаме за това. На втората страница от обяснителния меморандум се казва, че са разпространени онлайн два въпросника. Единият се е насочен към хората от съдебното производство, а другите към гражданите като цяло. Цитирам, отговорите се оказаха положителни към новите мерки за засилване на процесуалната рамка. Струва ми се, че тук превода е направен от албански на английски. Аз поне не разбирам какво искате да кажете тук. Какъв е резултатът от въпросника? Знаем а, че отговора на даден въпрос обикновено се определя от начина по който е зададен въпроса. Питам се, къде можем да намерим въпросите, които са били включени в въпросниците. Ако е възможно да получим тези въпроси, бих искал да видя и какви са отговорите в електронна форма на основните въпроси. Колко въпроси сте задали, колко, до колко хора сте се допитали, това е въпроса ми. Много често, когато Европейския съюз прави такива допитвания, се държи като ученик, защото задава някакъв въпросник и после си прави изчисления на отговорите по начина по който го удовлетворяват. Господин Киков, извинявам се, господин председател, ще бъда изключително кратък. Аз също имам някои опасения с тези два текста. Бих искал да подчертая, ако може, следното. Откривам тук известна опасност с правомощията на Европейската прокурорска служба. Трябва много добре да са определени тези правомощия, за да не се стига до намеса в съдебния контрол на държавите членки. В държавите членки, в много от държавите членки може да възникне такъв проблем, така че трябва да не се стига до намеса от страна на Европейския прокурор. Второто нещо, което а, искам да кажа е, че има и някои опасения във връзка с злоупотребите с финансовите интереси на Европейския съюз. Питам се, достатъчно ли сме а, помислили за компетенциите на самата Европейска комисия, която от своя страна трябва малко по-строго да се държи с. А, виновните държави членки, за да защити интересите на европейските дънакоплаци. Не съм напълно убеден, че тази альтернатива е правилният подход. Фрау Зибел. Госпожа Зибел. Благодаря, аз също мога да бъда кратка. Проявявам голямо разбиране към всички онези, които твърдят, че правомощията са твърде малобройни. Аз Подкрепям казаното от колегите Вебер и Де Юнг, че когато става дума за по-големи правомощия на Европейската прокуратура трябва да бъдат изяснени много практически въпроси в сферата на правосъдието и полицията. Аз обаче бих посочила и значението на Европейската прокуратура във връзка с интересите на Европейския съюз и това значение не е малко. Ние знаем в какви страни и в какъв обхват европейски средства се използват не по предназначение. Ще посоча последните доклади на нашият комисия по бюджетен контрол, която представи някои цифрови данни. Мисля, че това е и добра изходна точка. Благодаря се. Господин Войчаховски. Благодаря, господин председател. Ние нямаме желание да създаваме европейска справдържава и съответно сме против създаването на Европейски прокурорски офис. Това е, е неестествено. Против съм и по практически причини. Смисля, че ако създадете тази служба по начина по който описвате тук, ще има проблеми. Говорите за независимост. Независимост прямо кой? Гражданите. Страхувам се, че ако решите да създадете такъв офис и се окаже, че има злопотреба с компетенции, гражданите въобще нямат правото на обжалване. Как ще обжалват? Чрез националните депутати, чрез Европейския парламент? Как? Вашия документ не отговаря на тези въпроси. И нещо друго, нещо, което и преждеговорившите казаха. Как ще се оправдае следното? националните служби като че ли не се справят добре със своите задачи. Ако погледна Полша, нашите следователски служби, например в селското стопанство, имахме 8000 случая с различни злоупотреби. Доказани и недоказани спрямо полските фермери. Виждате, вършим работа. Не знам как може това да се направи по-добре на европейско ниво. И не виждам причини защо да създаваме свръхинституции. Благодаря. Чухме много интересни коментари, много интересни възгледи, въпроси. Тук чухме връзки, въпроси относно връзките между Евроюст и Европейската прокуратура, Лисабонския договор. И според комисията това е начин, заедно с парламента, в дискусиите да уточним проекта. И смятам, че те първа ще трябва да продължим дискусиите. Но нека сега да се обърнем към нашите гости да отговорят на въпросите. Възможно най-бързо. Първо предлагам да дам думата на господин Кеслер. Не, госпожа Любая. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Нека да се опитам да отговоря на въпросите групирано. Да започна с един общ въпрос относно обхвата. Някои от вас съжаляват, че обхвата е ограничен до борбата с измамите на европейско ниво, т.е. защита на финансовите интереси. Но нека да напомня член 86 от договор за функциониране на Европейския съюз. Той е нашата основа, правна основа. И там се казва, че а, можем да създадем такъв орган за борба за защита на финансовите ни интереси. Разбира се, обхвата може да бъде разширен. Има процедура за такова разширяване, ако държавите го искат. Но това, което според мен трябва да продължим да правим, е да се придържаме към член 86 и това, което той ни казва. Вторият въпрос от госпожа Вебер – относно позицията на съвета и по-скоро опозицията от страна на съвета. Нека да кажа, че има голям брой държави, които няма да участват в тази обща прокуратура. Такъв е случай с Дания, най-вероятно Обединеното кралство, Ирландия. Това си е тяхно право. А, ние имахме важна конференция вчера и имаше голям интерес, проявен от всички, за създаването на ефективен инструмент за борба с измамите. Разбира се, има различни предложения как да го направим. И така както аз се опитах да обясня, ние избираме сами начина. Так, ако счетем, че той ще бъде ефективен. И ние смятаме, че той ще ще бъде ефективен. Разбира се, очакваме дискусията в съвета, но има много малки случаи на директна опозиция в съвета. Нека да не забравяме, че процедурата за приемане на съществен на такъв орган е специфична, изисква се единодушие. Но там се казва също, ако нямате единодушие, може да има сътрудничество. Така че не забравяйте всички тези детайли, когато а, говорим за а, този орган и за дискусията с съвета и с парламента. Целта за борбата с измамите е цел, която е подкрепена от всички и от трите институции. Госпожа Вебер говори за наказателната процедура. 28 системи на а, различни наказателни процедури, как ще се съгласува всичко. Ние изкарахме доста време в дискусии по тази тема вече. Определено темата е важна. Член 26. Там се казва а, какви ще са процедурите, които считаме за жизнено важни за, а, за Европейската прокуратура. Това са процедури, които биха могли да бъдат направени различно. Сигурна съм, че тук е, в тази зала има хора, които мечтаят за европейски е, кодекс за наказателни процедури. Разбира се, това обаче не е толкова лесно. Това, което се опитваме да направим в член 26 е да направим един списък на основните процедури и те да бъдат познати на всички или почти на всички държави членки. В някои държави членки ще има нужда от адаптиране на закона. Но тези процедури, както вече казах, съществуват в повечето държави членки. Ние се опитваме да намерим равновесие между общият европейски код за процедури и това, което е възможно, приемливо при комбинирането на 28 национални съдебни системи. Госпожо Ромеро, питахте за предпазните мерки. Казахте, че има нужда от глава, цяла глава за такива мерки. По глава четвърта се говори за тях. И съответно при случаите на разследване заподозрените ще се възползват от тези предпазни мерки. Някои от тях са приети на европейско ниво, например правото на адвокат, правото да запазиш мълчание, правото на презумцията за невинност. Това всичко е по глава четвърта. Това са ключови елементи от предложението и те внасят баланс между правомощията дадени на Европейската прокурорска служба и е, опазването на индивидуалните права. Нека също така да отговоря на един друг въпрос на господин Албрехт за компетенциите. Мисля, че има голямо недоразумение тук. Зададе се въпрос за допълнителните компетенции. Нека да кажа, че с този член, който вие споменахте, ние не се опитваме да променяме закона. Ако погледнете този член, ще видите, че сме ограничили много възможностите за тази прокуратура да бъде компетентна по такива въпроси. Въпроси, където има други аспекти, а не само финансови интереси. Считаме, че е много важно да бъдем стриктни по тази тема и не тази служба ще бъде компетентна по подобни въпроси само чрез члена, който вие споменахте. И както и колегата Кеслер най-вероятно ще ви даде информация, не съм сигурна, че мнозинството от случаите ще бъдат такива. Мисля, че основните случаи на измама могат да бъдат лесно идентифицирани благодарение на тази нова служба. Имаше въпрос относно член 26, а именно процедурните правила. Ако правилно разбирам, питахте дали тези процедурни правила могат да бъдат преодолени по някакъв начин, надскочени, ако те не са описани всички. И отново тук, това е минимума, който залагаме минимум, който налагаме, а, но при прилагането на практика те ще бъдат част от мерките и ще се допълват с националните мерки. И ще има национални процедури, които ще се прилагат. И съвсем кратък пример. Например, ако се прави едно проучване ще има елементи по 26.6, но прокуратурата няма да ги фиксира сами. Европейската прокуратура няма да ги фиксира самичка. Ще има и национални правила, които ще са с предимство. Така че ние не покриваме абсолютно всички правила, ние не изчерпваме всички с този списък. Останалите, които ще се използват, са национални процедури. Господин Де Йонг, питахте има ли конкретен случай, който да изисква създаването на подобна служба? За изминалите две години наистина работихме по този въпрос. И колегата каза по-рано, че има случаи на измами на европейско ниво. 500 милиона. Това са сумите. И мога да ви кажа, че това са официални цифри, но неофициалните и предполагаемите са близо трилиони. И ние не можем да ги, дори да ги идентифицираме по проста причина, че нямаме такава служба. Олаф има административни и следователски правомощия само, а Евроюз трябва само да координира. И съответно имаме национални законодателства, за които това не винаги е приоритет. Така че, съчетавайки всичко това, създавайки една, едно силно сътрудничество между тази централна европейска прокурорска служба и е, съответните национални прокуратури, мислим, че ще може да бъдем по-ефективни. И още нещо. Нека да напомня, че ние не създаваме тази служба, за да харчим повече пари. Тази служба няма да харчи повече пари, а ще има за ефект да обедини всичките ни сили. Относно резултатите от, съдеб... от съдебното преразглеждане, това е задължение на правосъдието. Но съд, съдията прилага закона. И когато имаме този регламент, ще имаме по-силни аргументи при прилагането на закона. И ще можем да представим нашето разследване и на национално ниво на съда. Сега пристъпвам към въпроса за това къде е доказателството, че държавите членки не е, обръщат внимание винаги на тези случаи. Сега, колегата Джован Кеслер мисля, че вече говори по този въпрос, но дори когато Олаф изпраща информация за подобни случаи на държавите членки, те не винаги се занимават с тях. Затова има много примери. Олаф може да ви ги даде. Ще ви изпратим въпросника и е, ще ви пратим и отговорите. Мисля, че може да го намерите и на уебсайта на Олаф, но там ще видите конкретни данни. Господин Кеплер, Питахте дали ще разследваме срещу националните системи. Не. Разбира се, че не. Това е една от основните характеристики на Европейската прокуратура. Т.е. тази централна прокуратура ще делегира в националните системи. А, и ще има координация между отделните системи и това ще бъде от полза за всички. Мисля, че сега мога да дам думата на колегата. Oh, uh, Имате ли допълнителни коментари? Да. Имам, съвсем накратко. Моля ви, съвсем накратко, защото, както виждате, е, депутатите вече се събират за гласуването, така че съвсем накратко, ако обичате. Благодаря ви, господин председател. Разбирам вашите притеснения, за това ще бъда кратък. Няма а, различни версии за необходимостта от Европейска прокурорска служба, в зависимост от това дали говори Олаф или Европейската комисия. Ние работихме заедно, така че аргументите ни са едни и същи. Това беше първото нещо, което исках да кажа. На второ място, а, вие казахте, че това предложение се гради на а, презумцията, че Олаф работи добре, но не чак до там. Това не е така. Всичко е свързано с защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Оказва се, че по-настоящем тази защита е недостатъчна. Възможно е в днешно време да се проведе административно разследване от ОЛАФ. Резултатите от това разследване в последствие се изпращат в държавите членки, където трябва да се ем, проведе съдебно такова. Това е една двойна система, в която имаме и двойна оценка на фактите. Това е свързано с много дълга процедура, която съвсем не е ефективна. Аз бих искал в предложението на комисията това да бъде описано и ясно, а именно, че когато прокурора има правомощия, Олаф вече не трябва да разследва съответния случай. Няма нужда да имаме предварително административно разследване при положение, че в последствие ще има европейско съдно такова. Когато е компетентен европейския прокурор, ще бъде компетентен само единствено той, без да има административно разследване от страна на Олаф. На трето място, гаранциите за защита на човешките права. Член 26, който беше цитиран от господин Албрехт, ни дава списък с евентуалните етапи на разследването, извършвано от Европейския прокурор. Този регламент противно на това, което беше казано, съвсем няма за цел да опише различните дейности по разследването. Това и ясно е видно в член 26. Европейския прокурор трябва да следва националните правила в случаите, в които дейностите по разследването трябва да се извършат конкретно в тази държава членка. В този случай се изпълняват правилата на същата тази държава членка. Както каза и колежката от Генерална дирекция правосъдие, целта е да се определят минимални стандарти при спазването на правата на човека. Ще има и предварително съдебно разследване, което в някои случаи за някои държави ще доведе до промяна в законодателството. Случаите, в които в тези държави членки не се предвижда подобно предварително съдебно разследване. Това е по отношение на правата на човека. Това, което се предвижда тук, ще доведе до повишена защита на тези права. Защо? Защото имаме задължително искане от страна на националния съдя. Благодаря, казва председателя на двамата оратори. Това беше първи обмен на мнения по тези две теми. Със сигурност имаме дълъг път, който трябва да извървим. Предстоят ни много дискусии и ще имаме предостатъчно време да обсъдим двата законодателни акта. Двамата докладчици ще водят дискусиите, които си заслужава да водим, така че ще продължим за в бъдеще работата по този въпрос. Сега преминаваме към гласуване. Благодаря ви. Thank you. We're somewhat behind and the vote has been scheduled for the next Следващия половин час е предвиден за гласуване. Нека да побързаме. Не е чак толкова сложно. Трябва да гласуваме три доклада, като един от докладите, които трябваше да гласуваме, беше отложен. Един от докладите на госпожа Мария Габриел по отношение на визите. Доклада беше отложен, така че не остават само три доклада. Нека се запише в протокола, че приветстваме отново тук Александро Алваро. Добре дошъл отново. Good to have you. If I may state it, за нас е удоволствие, че си сред нас. Ако мога да бъда честен, липсваше ни. Сега да продължим с гласуването. Доклада на госпожа Саргентини оползотворяването на потенциала на изчислителните облаци в Европа. Изменение първо за Извинете. Компромисно изменение първо. Против. Приема се. Второ компромисно изменение. Не, извинете. Изменение седмо остава, значи гласуваме него за. Против. Въздържали се. Приема се.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 За, против, въздържали се. Нека да проверим. Проверяваме компромисно изменение четвърто с устно изменение. Моля, гласувайте. Now closed. Край на гласуването. Работи ли картата ви? Сега да. Да видим резултата. 25 на 22. Приема се. Компромисно Промисно изменение четвърто. Не, не, не, то отпадна. Заради това, че приехме устното изменение. Не. Сега какво следваше? Компромисно изменение пето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 6. За. Против. Въздържали се. Същото съотношение имаме. Приема се. Компромисно изменение. Не, изменение 31 за против въздържали се. Проверяваме изменение 31. Начало на гласуването. Now closed. Край на гласуването. 22 ма срещу 25. Този път се отхвърля. Изменение 32 за Against? Против. Въздържали се. Приема се. 33 за. Against? Против. Въздържали се. Приема се. 34 за. Да проверим. Изменение 33. Начало на гласуването. Closed.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 Приема се. 41 за. Против. Въздържали се. Не е много ясен резултата на начало на гласуването. Closed. Край на гласуването. 24 на 23 ма. приема се. 42 за против въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се. Нека да проверим отново. 43-то изменение. Начало на гласуването. Моля, гласувайте. Now closed. Край на гласуването. 29 на 16. Приема се.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 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за. Against. Против, въздържали се, отхвърля се. 53 за. Против, въздържали се, приема се. 54 за. Против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме изменения текст. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Now closed. Край на гласуването. 43 на 3, един въздържал се. Доклада се приема. Поздравление за госпожа Саргентини за това, че а, отключи потенциала. Yeah. To... Сега Доклада на госпожа Бауер. Два доклада са всъщност. Първият относно проекта заключенията на съвета по споразумението Европейския съюз и Република Армения. Тук ще има само едно гласуване. Кой е за? Електронно. Моля, гласувайте електронно. The first one. Readmission. The readmission. Моля, моля, гласувайте. Now closed. Край на гласуването. 38 за, 1 въздържал се. Първото споразумение Първият доклад се приема. И пак доклада на госпожа Бауер. Сега за улесняването на визи между Европейски съюз и Армения. Пак едно гласуване. Моля, гласувайте. Now closed. Край на гласуването. 45 за, 2 против, няма въздържали се. Поздравления! Сега това беше края на гласуването за днес. Благодаря ви. Сега продължаваме. Има с какво да продължим. Тези, които напускат залата, моля, направете го бързо и тихо so that we can proceed. За да можем да продължим. Okay. Eh? The... Казаха ми, че докладчика господин Шлитер не е все още тук. Така че сигурно е на път. Нека да изчакаме за момент. Good morning. Yeah, of course. How are you? you're trying to sort it out. Of course, I'll keep you informed, but I'm yes, doing okay. my best. Okay. I'm doing my best. Okay. Добре. Благодарим за търпението. Чакахме докладчика. Сега той вече е тук. Точка 19. А именно високо общо ниво на мрежова информационна сигурност Съюза така наречената директива за киберсигурността. Колегата Шлитър ще ви представи доклада. Искам да кажа, че председателският съвет този месец взе решение относно тази тема. Комисията ИМКО ще бъде водеща комисия по темата а, и ИТРЕ и ЛИБЕ ще бъдат асоциирани комисии по а, правило 50. Така че ще имаме изключителни компетенции по доста членове, свързани с а, този доклад. Точното разпределение на компетенциите при сътрудничеството все още ще подлежи на допълнителни процедури. И сега ще изслушаме проекта доклада на господин Шлите. Имате думата. Uh, yeah, thank you. Yes, we, we had Да, благодаря. А, не съжалявам за закъснението. Гласувахме в МВИ и трябваше веднага да се придвижи тук. Това предложение е много, много важно, интересно. А, от доста време се разглежда. Но все пак, нека да кажа, че първата платформа на, на, на моята партия беше относно сигурността и безопасността на данните. Това датира от 1982 година. Киберпрестъпността, кибербезопасността и възможността за провал са съществуващи. Имаше някои дребни инциденти, които доведоха до невероятни проблеми. Например, когато имаше наводнения в Швеция. И тогава а, компютрите за ЖП протоколите бяха повредени. И за три дни спряха влаковете там, защото а, компютърната система беше наводнена. Така че, когато, когато говорим за кибербезопасност, не си представяме само някои хакери, било то от Штатите или от Китай, да се опитват да ни откраднат данните. Много често Проблемът с системата е липса, се изразява в липса на защита от ежедневни заплахи, например природни катаклизми, човешки грешки и всякакви други такива. Така че моите изменения се съсредоточават върху подобни проблеми. Знаете, че малките предприятия са извън обхвата на директивата, но големите компании ще трябва също да се защитят от подобни е, грешки и проблеми. Тоест, те трябва да помислят за а, един бекъп, за една вторична база данни, която да гарантира функционирането на системата. Представете си, ако има при, какво ще стане, ако има прекъсване на електричеството и а, например, а, се провали банковата система. Ако ако се прекъснат телекомуникационните връзки поради някаква грешка. Така че аз смятам, че трябва на, на всички нива да има една бекап система, една помощна система, резервна система. Трябва да има защита на ключовите услуги, дори системата да не е оперативна за дадено време. И също и гражданското измерение в изменение 5. Ние сега развиваме регламента за обща защита и старата подобна защита със сигурност не е достатъчна. Определено имаме нужда от нови подобни елементи. Логиката е, че трябва да имаме обща защита на данните, която сам ще осигури правилно функциониране на системата. Добавих и друга точка, която на този етап не е толкова, на пръв поглед не е толкова свързана с другото, но всъщност е, защото не намирам тези изменения в момента, не мога да ви кажа номерата, но имам две изменения относно задълженията на софтуерните компании да гарантират подобна защита. Много е лесно да се измисли нов софтуер, без обаче той да има защита. И после имат проблемите. сега, когато купувате софтуер, подписвате споразумение за лиценз. Това не е честно. Защо тези компании ще изискват от вас подобно, да защитават а, правата си, а вие няма да искате, примерно, а, който купувате, да защитава вашите права? как може да гарантираме опера, оперативност и как може да разчитаме на тези софтуерни компании, след като те не могат да гарантират помощ за системата ви. Имате също някои услуги, които аз бих счел за некритична инфраструктура. В основната комисия докладчикът има друга логика. Аз обаче се ограничавам до ключовата инфраструктура. Но ако вие не го приемете за ключова инфраструктура, разбира се, може да имаме проблем. Има също така в списъка а, ком, компютърните услуги в облак, а, компютърните платформи за електронна търговия и друга. Зависи, зависи какво има на тях. Те могат да бъдат критична инфраструктура или не. И също така се радвам, че имаме ключови компетенции за опазването на личните данни. А, сега намерих измененията. 15 и 16, това са измененията за софтуерните компании. Смятам, че това е основното и когато системата се провали, когато софтуерът е лошо програмиран, когато се получи пропуск, има голям риск за личните данни и това най-вероятно ще засегне нашия живот по много лош начин. Това трябва да се докладва не направих много изменения в това отношение, защото не мисля, че това са нашите компетенции, но все пак, когато се преговаря с съвета и като помисля как трябва да се докладват такива инциденти, почнах се замислям дали наистина не е в нашите компетенции. Все пак, ако искате компании и обществени служби да подобрят тази този пропуск, те трябва да имат добро докладване. Не знам дали е правилното решение е да се изгради едно звено, на което да се докладва. Единно звено за докладване. Нека да не забравяме, че а, първото, което трябва да изградим е доверието. И също така всичко зависи от нивото на проблема. Например, една банка която има проби в системата, там то, тази банка ще трябва да подаде сигнал. Друга система ще види какъв точно е пробив в системата и така нататък. И само ако постигнем едно споразумение в това отношение, информацията ще циркулира бързо и ще можем да обменим добри практики. Но не съм направил изменение тук, защото това не е ключовата ни компетенция, но това също е важно. Благодаря. Thank you, Mr. Slater. Благодаря ви, господин Шидер. Сега да чуем някои колеги, които искат да вземат думата. Започваме с госпожа Ханкис, докладчик в Сянка. Благодаря ви, господин председател. Позволете ми най-напред да направя няколко коментара по директивата директивата на комисията за постигане на хармонизиран подход по отношение на мрежовата информационна сигурност в Европейския съюз. Целта е да се повиши доверието и да се осигури сътрудничеството, да се осигури сътрудничество в областта на киберуслугите. Има и инструменти за начин на постигане на тази цел. По мое мнение, най-добрият начин е директива като законодателен инструмент. Нуждаем се от по-ясни директиви, извинете, по-ясни насоки по отношение на това какво може да бъде обмен на информация. Това е член четвърти от директивата. По отношение на ЕНИСА и Европол е необходимо да се уверим, че се споделя релевантна информация. Необходимо е също така ясно да се определи ролята на всеки и да се гарантира, че това се прави при спазване на правилата на Европейския съюз за защита на личните данни. На второ място, с оглед на конкретните задачи на националните компетентни органи, а, мисля, че а, е добра инициативата за определянето на тези органи като решаващи такива. Но в точка от преамбюла 10 на директивата не се дава а, ясно описание на това, което ще прави ЕНИСА. Не се описва и начина по който това ще доведе до подобряване на системата. В директивата се говори за обмен на информация, но а, това е направено по много мътен а, начин и по никакъв начин не се урежда въпроса за нотифицирането на а, грешките в системата. Относно единното лице за контакт. Много е важно да имаме лице за контакт във всяка държава членка. На трето място, нужно е да се прави разграничение между потребителски услуги и услуги в областта на мрежовата информационна сигурност. Мисля, че в това отношение сме на едно мнение с господин Шлитер. По отношение на енергийните услуги, знаем, че те се отразяват в голяма степен на гражданите, така че те не могат да бъдат третирани по същия начин, по който се третира интернет сайт или интернет търсачка. Така че трябва да се направи разграничение между различните търсачки и сайтовете за електронна търговия, не за пренос на енергия, извинява се преводача. Много е важно да се обърне внимание на това. На следващо място необходимо е да има обмен на информация между публичния и частния сектор. Това е много важен елемент, сътрудничеството между публичния и частния сектор. Не може да има еднопосочен обмен на информация между публичните власти и частния сектор – в САЩ вече са предприяти стъпки, за да се гарантира, че информацията може да тече двупосочно. Затова ми се струва, че за в бъдеще ние трябва да уеднаквим практиките ни с тези в САЩ, по-специално тези по отношение на публично-частното партньорство. И на последно място, необходимо е да се а, хармонизират националните и международните разпоредби, да се а, осигури еднакво прилагане от страна на държавите членки. А, това е един традиционен а, проблем, който обикновено разглеждаме в нашата комисия, а именно хармонизирането на законодателствата. Това беше по доклада. Сега ми позволете накратко да кажа нещо по проекто становището на докладчика. Виждам, че е, по много въпроси и в много отношения сме на едно мнение. За това ще подкрепя становището по директивата, но ми се струва, че господин Шлитър трябва да поясни какво включва критичната инфраструктура, нещо, което упоменах и по-рано. Бих искала а, по а, управлението на риска, член 5, параграф 2 на директивата, да се добави, че а, оперативната сигурност и използването на добрите практики са съществен елемент от а, подхода за управление на риска. Струва ми се, че по-настоящем нещата стоят точно по обратния начин в доклада, затова ми се иска да оправим този проблем. Господин Шлитер говори за кибератаки. Бих искала да се подчертае, че инструментите, които използват хакерите, са а, тези, които използват и официалните органи. Просто мотивацията е различна по отношение на европейските агенции, ЕНИСА и Европол, считам, че те са единствения начин, по който бихме могли да регулираме и да установим източника на даден инцидент. Колегата искаше да внесе някои изменения, но ми се струва, че сме на едно мнение по повечето от въпросите с докладчика. Затова няма да го прави. Благодаря. Благодаря, господин Бронкс. Благодаря ви. С удоволствие слушах господин Шлитер. Чух ви и преди 15 ти на месеца и тогава вие казахте и още нещичко, и ако правилно се изпомням, тогава казахте, че само преди няколко години са отпаднали парните а, влакове. А, явно пропускът сега е запълнен. Както вие самия казахте, а, необходимо е, когато имате някаква основна система, да имате и резервна такава. Аз имах проблем в понеделник. Имаше проблем с а, тока. А, не знам дали това беше просто изолиран случай или планирана ситуация, но имахме доста трудности с асистента ми. Дадоха ми а, формуляр, който трябваше да а, попълна. А, когато бях в хотела, защото имаше срив в системата. Но се оказа, че много от информацията беше загубена, защото преминахме на хартия. Това е просто един пример. Ако а, има а, разпад на информационните технологии, то ние нямаме альтернатива, резервен вариант. Та накратко, новите технологии а, взимстват от старите технологии. Те ги допълват, а, но не трябва да се води до а, неизползването и на старите системи. Благодаря ви. Шлитър. Господин Шлитър. Да, благодаря ви. Последния път, когато обсъждахме въпроса, имаше много по-малко хора, отколкото днес. Председателят прекъсва докладчика. Може би представителя на комисията э, иска да каже нещо, след което ще чуем и вас, господин докладчик. Комисията, благодаря, господин председател. Аз съм тук с екипа си и директора на отдела, който, от нас е по, който отговаря за директивата за мрежова информационна сигурност в комисията. Бих искал да благодаря на докладчика за добрия доклад. Явно в а, голяма степен сме на едно мнение и имаме едно и също виждане относно необходимостта от настоящата директива. На едно и също мнение сме и по отношение на рамката за защита на личните данни и връзката и с директивата за мрежова информационна сигурност. В съображенията на директивата се казва, че тази директива не накърнява правилата за защита на личните данни. Същевременно обаче не считаме, че е подходящо приемането на тази директива да се обвърже с изискването първо да се приеме регламента. Първо, не искаме тази директива да се превърне в заложник на а, някакъв паралелен законодателен процес и на второ място, нещо, което е много по-важно, тази директива съвсем не се отнася само до защитата на личните данни. Тя а, се отнася също така и до а, спадовете в а, мрежовата а, структура системите, мрежови, мрежовите системи са от съществено значение за предоставянето на ключови услуги, така че когато има някакъв инцидент, който проваля тези системи, това от своя страна проваля и предоставянето на критични услуги, като например електроснабдяването. Това по никакъв начин не се отразява на личните данни. А, така че виждате, че има а, връзка между двете неща и тя трябва да бъде доизяснена. Но в никакъв случай а, не трябва да се обвързато на единия законодателен акт с приемането на другия. Това беше първото нещо, което исках да кажа. На второ място. Включването на а, хората, които развиват разработват софтуери и обвързването им с правилата за управлението на риска и докладването на инцидентите. Когато изготвяхме настоящото предложение, решихме да не засягаме този момент, защото решихме, че а, това ще бъде а, огромен труд, и ще е много трудно да се зададе цел на компании, които използват определен софтуер. Това може да бъде контрапродуктивно, затова решихме да не включваме компаниите, които разработват софтуери. Затова включихме просто мрежовата структура. По същия начин считаме и, че изменение 15 вашето изменение 15, където се изисква компаниите, които разработват софтуер, да поправят в рамките на 24 часа инцидентите, ако има някакви сериозни инциденти. Изменението за 72 часа, а не за 24, струва ми се, че е много трудно да се изпълни това изискване, защото компаниите за разработване на софтуер в цялата си мъдрост могат да заявят, че не могат да поправят инцидента в рамките на 24 часа. Затова считам, че е, по този начин може да се увеличи прекомерно бремето на, върху тези компании. А това е невъзможно. Понякога от технологична гледна точка се изисква повече време. Още два коментара, ако позволите, господин председател. Първо, във връзка с отговорността която се носи от разработчиците на софтуер. Ние не казваме в предложението, че тези хора са освободени от гражданска или наказателно-правна отговорност. Ние чисто и просто не засягаме изобщо този аспект. Нищо няма в това отношение в директивата. И накрая, Приветстваме а, факта, че вие считате, че интернет а, доставчиците трябва да бъдат включени в а, системата с изисквания за докладване на инциденти. Все още считам, че социалните мрежи изпълняват важна социална функция – Социалните мрежи обаче могат да имат и обратни ефекти, защото те се конкурират в интернет като канали за комуникация и обмен на информация. Те се конкурират с традиционните електронни а, системи. Хората днес използват Фейсбук, за да си общуват с приятелите. А, много компании също използват Фейсбук, за да рекламират продуктите си сред клиентите. Поради тези причини считаме, че тези компании трябва да бъдат включени в прилагането на член 14 и 15 от директивата, още повече, че те фигурират и в центъра на стратегията за цифрови технологии на Европа. Благодаря. Сега се връщаме към докладчика господин Шлитер. Да. Когато дискутирахме това последния път, имаше много малко хора тук в залата. И сега пак сме е, в същото положение. А, имам нужда от допълнително становище от либералите и социалистите, за да знам какво ще правим. Ще се свържа с тях в двустранна среща извън тази зала. Надявам се да получим допълнителна информация. И някои от вас със сигурност няма да са съгласни с текста, комисията и това, което беше казано за софтуерите. Може би ще бъде в опозицията. Но, относно софтуерите, подписвате обикновено един много дълъг договор, 28 страници в повечето случаи. Ако изчетете всички условия, които един потребител трябва да спазва, когато купува софтуерен продукт, ще, из, ще ви отнеме 200, над 200 часа на година да четете а, споразуменията за купуване на какъвто и да било софтуер. Това не допринася за нашата конкурентоспособност. Всички тези споразумения защитават софтуерните компании от каквито и да било грешки, които направят, но те не защитават по никакъв начин вас от евентуални проблеми с този софтуер. Никога, никога няма да получите такова, ако спазвате тези договори в настоящия им вид. А ние, потребителя не може да промени въобще а, условията. Единственият вариант е просто да не купи софтуера. Ако купувате операционна система, нещата са същите. Пак не можете да се предпазите от подобни едностранни е, договори. Компаниите, софтуерните компании не поемат никаква отговорност. Ако някой установи начина, по който може да открадне всички пари на, на хората от банките, предполагам, че тогава ще се стреснат всички и ще наложат нови условия в договорите е, с софтуерните компании. Но принципа е, че трябва да се променят тези договори. Дори без такова събитие. Сега различните въпроси ще ги решим с отделните комисии. Ще чуя становището на другите групи, ще видим какво, какви предложения те ще направят. Така че мисля, че можем да процедираме както е планирано и въпреки, че а, имахме забавене по темата заради конфликта на интереси през различните комисии. Ще ви държа в течение. Благодаря. Thank you. Thank you, Благодаря, господин Шлитер. Прав сте. Не, не е работа на председателя тук да поставя натиск върху депутатите, но наистина споделям, споделям вашите становища тук по тази тема и си отбелязвам казаното от вас и примера, който дадахте, за да мога евентуално да го представя в политическите групи и при координаторите, за да съм сигурен, че всички ще са заинтересовани и ще присъстват, когато дискутираме тази тема. Благодарим ви още веднъж и разбира се, отбелязваме си вашите забележки и обявяваме следващите стъпки, които ще се следват. Крайен срок за внасяне на измененията 15 октомври на обяд. И Гласуването в тази комисия би трябвало да се стои през ноември, но все още нямаме конкретна дата. До ноември трябва да бъде завършена процедурата. Сега стигаме до края на тази точка в дневния ред, че са точно 11 и в 11 сме обявили да стигнем до точка 20 относно Стохомската програма. Европейският парламент направи едно проучване, поръчено от политическият департамент на Европейската комисия относно демократичната отчетност и парламентарен контрол в пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Започна на преговори и приеме на програмата, която ще замести Стокхолмската програма през периода 2015-2020. И за това сме поканили тук професор Ори Лабен, и Филип, от университета Пой, Пей до и а, Филип Дебрукер от Европейски университет, Свободен университет в Брюксел. Сега ще видим резултатите от това проучване, което ние поръчахме. Ще видим какви ще са резултатите за периода след Стокхолмската програма. Давам думата на авторите на това проучване. Добър ден, професор Лабай и е, Дебрюкер. И ще можем да дискутираме сега основните елементи. Първо, професор Лабай. Благодаря, господин председател. Благодаря за е, вашият топъл сърдечен прием. И благодаря за дадената възможност да ви представим проучване, което осъществихме по поръчка на Европейският парламент и което в този край на един законодателен период и мандат показва какво се е случило по ПВР при прилагането на Стокхолмската програма. Програма, която изтича сега с настоящия законодателен мандат на парламента. Нека да напомня, че техниката на тези програми е като един генетичен маркер за, за, за пространството на свобода, сигурност и правосъдие, защото нека да си спомним, когато за първи път заседаваше съветът ПВР, това заседание беше като гръм от ясно небе. За първи път държавните и правителствени глави на държавите членки решиха а, да се организират този формат. И нека да не забравяме, че после това стана редовна практика, но първото заседание в Тампере беше а, шокиращо. И работата тогава беше фундаментална. Започнаха, тогава започнаха от нулата. Тък му се беше появил Амстердамският договор. А, договорът Мастрихт не беше съвършен и трябваше да се обработва а имаше спешна нужда от работа, особено с атентатите от 11 септември, които принудиха държавите членки на Европейския съюз да помислят за безопасността на европейските граждани по нов и по-масштабен начин. Заключението от Тампере дадоха началото на една нова работна програма за метод в Европейския съюз – бих го казал с малко носталгия, подобен метод днес липсва вече 10 години след това. Вярно е, че тогавашната конъюнктура на натиск върху държавите членки, а също и наличието на един забележителен комисар, който разбираше много добре значението на ПВР, а също и парламент, който беше разбрал тогава, че има тема, с която може да завладее законодателното пространство. Всички институции, искам да кажа, се е, обединиха около тази тема и е, заработиха заедно за контрол на границите и иммиграция. И имаше една карта, една пътна карта, която позволи тогава, след като беше предложена от комисария, да се следва стъпка по стъпка всички, да се създават всички инициативи, всички правила и, това, и, зато, и, и как съответно се стига до а, резултат. На този етап нищо подобно няма. Сега няма нищо подобно. След това програмата от Хага беше една програма за управление тогава трябваше да запретнем ръкави и, и да създадем правила и да гарантираме, че те се спазват. И в този ключов за Европейският съюз момент протече разширяването което съвпадна с първия пакет законодателни мерки. Много тежка програма, защото сложността на ситуацията осложняваше още повече а, контекста. Може би нещата вече не бяха толкова лесни, както в Тампере. След това дойде Стокхолмската програма, която остави две възможности. Първата да се каже, да, ето, започваме отново от нулата. Лисабонския договор позволява нов дебат за пространство на свобода, сигурност и правосъдие. И тъй като имаме нова институционална рамка, нека да го направим. Нека с тази нова програма да задействаме а, това пространство. И, за съжаление, не точно така протекоха нещата. И по-скоро се прие втората опция, а именно – продължи с едно постоянно институционално движение, все едно, че Лисабонският договор не даде никакви други инструменти на Европейския съюз, за да напреднем по въпросната тема за пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Когато парламентът ни помоли да хвърлим поглед върху условията за реализиране на програмата и перспективите за преговор за бъдещ наследник на програмата, ние не искахме да бъдем крайни, нито към само положително, нито към само отрицателно. И за това ви представяме този, тази м- умерена равносметка, която показва, че съществуват големи а, неравновесия в системата, големи дисбаланси които обаче не трябва да ни карат да забравяме конкретните успехи, оперативни успехи с които се свързва Стокхолмската програма и а, които допринесаха за напредъка на това пространство на свобода. Разбира се, има въпроси, които все още тежат на Стокхолмската програма. Сега се опитваме да приключим доста законодателни теми. И тук се поставят едни въпроси, свързани с рамката на преговорите, която според мен би трябвало да доведе до създаването на наследник на Стокхолмската програма, поне според мен. Искам да кажа, че тук трябва да се вземат предвид голям брой предизвикателства. На първо място искам да говоря за тези дисбаланси, които а, съществуват. И после а, колегата Филип Дебрюкер ще обясни перспективите за бъдеще. И така. Дисбалансите. Те са устойчиви и продължават да съществуват, защото имаме чувството, че в един момент Стокхомската програма беше административен маркетинг а не просто не, не е истинска работна програма. Така че имаме цяла серия приоритети, и кои, не всички, които са свързани с пространство на свобода и не всички бяха а, отделни. Например, липса на дискриминация, това е нещо много важно в рамките на пространство на свобода, но целият Европейски съюз трябва да работи по този принцип за недискриминация. Защитата на данните също е много важна в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, но пак целият Европейски съюз трябва да защитава и да гарантира защитата на данните. Така че от една страна искаме да дадем тези компетенции на ПВР и Европейския съюз трябва да ги вземе предвид и да поеме отговорностите, а пък после оставяме всичко на национално ниво. Та, да, този административен маркетинг много често беше средство за прикриване на нежеланието на голям брой държави да се справят с определени трудности. Първата трудност свързана с класическото разминаване между целите свързани с свободата и целите за безопасността. Шокирани сме от разликите, които могат да съществуват тук от една страна. Големите речи и общите и щедри твърдения, от друга страна реалността. Разликата между стандартите и практиките. Въпреки големите успехи, които все пак бяха постигнати. Ще дам няколко примери. Прочетете, например, последния доклад на ООН за иммиграцията и иммиграционната политика на Европейския съюз. Там се подчертават недостатъците на системата ни. Принципа за недискриминация определено не съществува на практика в нашето пространство като че ли борбата с тероризма ни накара да се съсредоточим само върху един евентуален тип терористи, потенциални терористи, повтарям, и а, ги слагам всичките в една категория, да са а, мургави, да идват от арабска страна. Тези хора веднага са считани за потенциални терористи. Един рус синьок човек надали ще бъде щетен. Е, което показва, е, че има голямо разминаване между речите и реалността. Въпреки напредъка, например при Frontex във втората версия, където има един изпълнител за защита на човешките права, друго няма. Още Нека също така да напомня, че Европейската а, служба за бежанците също желая да направи нещо подобно. Второто разминаване е относно защита на данните. И тук говорим от години защита на личните данни и в края на тази законодателна, този законодателен мандат избухва скандала призма. Как в такъв случай можем да говорим за защита на личните данни и накрая да, по, да има такъв скандал? Второто разминаване между е, правосъдие и безопасност. Тук съвсем накратко, това е много ясно разминаване, разбира се, това е лично становище. Не казвам, че разделението на комисията по компетенции е перфектно, но измерението вътрешни дела взе по-голямо, взе приоритет спрямо правосъдието. Идете на сайта на комисията и ще видите, че правосъдието се превърна в празни думи, докато вътрешния ред зае огромни измерения. Тук говоря и за ролята на Евроюст, Евроюз, който е печелившето звено в, от Лисабонския договор, но не, а, също не се ползва от всички неща, които договора му обещаваше говорим за политически цикли, за борба с престъпността и така нататък. Много неща, които биха били а, възможни, но пък те прикриват нещ... факта, че в една демокрация първият, първия гарант на а, тази демокрация е съдията. Той е стълба на спазването на правата. И ние в този отношение не сме намерили равновесие. Третото разминаване е между хармонизацията и операционализацията. Какво означава това? Това означава, че Европейския съюз много поработи, но техническия напредък не е бил съпроводен от норми. В проучването което ще ви бъде раздадено, ще намерите приложения, които показват как приоритет по приоритет а, са предложени текстове, комуникет, а, а, предложения за закон, за норма и така нататък, е, са направени накрая, в крайна сметка, колко текстове имаме. Тоест, като цяло програма са около 20 на юридически правно задължителни текстове. Това не е много. От друга страна, литературата с е, е, добри чувства и с големи желания присъства. Но, впечатляващо е да видим, че не ни липсват хубавите думи, но ни липсват действията непрекъснато само говорим как искаме да защитаваме основните права в различни области. Но пък минаването на практика към правно задължителната страна е почти несъществуващо. Какво става с съдебната система? Отчела ли е подобни проблеми? Не. И в области като иммиграцията, полицията, правосъдието няма кой знае какво. А точно там трябва да има правно задължителни правила. Там трябва да се поставят ограничители, които не биват да се превишават. И вътре в тези детайли тук виждате разминаването. Всичко е за незаконната иммиграция. Нищо не се прави за законната иммиграция. Отново наказателна, наказ... наказателното право, да, напредък, но не и по процедурното право. Така че какво можем да правим? Или да потънем в административната в административните меандри, детайли на лисабонизацията или да минем към реалността и да търсим иновации. Имахме същинско роене на агенции, на органи и механизми. Разбира се, има успех с тези агенции. Това е малко парадоксално. Държавите, които държат толкова много на техния суверенитет, се съгласяват да изграждат почти федерална структура с управление на границите, на ам, бежанците и а, други такива. Това е забележителен напредък. Още повече, че тези, които действат на терена, тук вие, депутатите, можете да се гордеете с постижението си, да тези, които действат на терена, успяха да се възползват от тези е, супранационални и свръхнационални органи, например Обща европейска заповед за арест е, и други. И подобни, подобни случаи на практика се използват всеки ден, срещат всеки ден. И това е елемент, който заслужава да бъде отчетен. Четвъртото разминаване е разликата между държавите. Нека да кажа още нещо тук съгласуваността на пространство на свобода, сигурност и правосъдие е просто ефемизъм. Нямаше кой знае какво постижение на практика в Стокхолмската програма. Тази практика на опт-аут съществува. Други също се добавиха. Например, съдебното сътрудничество в граждан, по гражданските проблеми. Знаете какво каза Дания. Знаете също така шенгенският проблем на България и Румъния и британците, които също не желаят да участват в голям брой политики на Европейския съюз за сътрудничество, за полицейско сътрудничество. някои казват, че тези политики са успешни и опитват се да убедят Обединеното кралство, други казват, че са провал. Така иначе, факт е, че имаме едно неравновесие което очаквахме да изчезне, да се заличи с Стокхолмската програма, но това не стана. Дори понякога се задълбочи, което а, показва, че, а, не, ко, че в момента имаме един много голям натиск, най-вече върху южните граници. Подобен беше натиска, а, когато падна Берлинската стена. Но сега ситуацията е друга. И разминаването между държавите, които нямат средства да се справят с миграционния поток и други, а, и другите, които имат, става все по-голям, при, като прибавим и гръцката криза. И мисля, че ще трябва наистина да помислим за спазване на практика на принципа на солидарност. Сега, разминавания също и по някои други елементи. Първото, мълчанието или почти мълчанието относно законната иммиграция. Тази част от договора, която говори за една справедлива политика за законните мигранти, въобще не се спазва. Това, което Европейския съюз искаше е да затегне границите за незаконната иммиграция, но нищо не се каза за законната, дори и за сезонните работници. Обединеното кралство днес съвсем открито поставя под съмнение правата на гражданите на Европейския съюз относно а, работа и други, например българи, румънци и така нататък. А, те са почти приравнени, тяхното иммигриране в други страни е, е приравнено с иммиграцията на, трети, на граждани на трети държави. И относно а, това неравновесие, договорите обещаваха много. С а, една структуриране на външната политика на Европейския съюз, с външната служба и така нататък. И въпросът беше а, какво ще бъде мястото на ПВР каква автономия ще има. И от тази гледна точка се провалихме. И провал, защото ПВР се удави в едни общи преговори. И сега се говори, без значение дали става въпрос за трансатлантически споразумения и договори за сътрудничество с трети държави, има клаузи, които се появяват тук, там, но които се изплъзват напълно от ръководителите на тая политика. Така че това е сивата страна на нещата. И е, нека сега да представим и по-розовата страна. По-розовата част на досието е неизменно това, че тази програма а, доведе до неизменни успехи. Първият а, такъв успех е приемането на пакета за убежището. Никой не вярваше, че това ще се случи и наистина никой не мислеше, че ам, ще се пожене успех в това отношение. Когато четем коментарите на върховния представител, ще видите, че първоначално се очакваха много отрицателни последици. Така че неизменно това е досието, което пожена най-големи успехи. На второ място, нещо, което упоменах и по-рано, за това няма да се спирам сега а, конкретно, създаването на агенциите като привеждащи в изпълнение политиките. Създаването на агенциите беше едно неизменно структуриране те доведоха до ам, абсолютно необходимото структуриране на цялото това пространство на свобода, за да може то да има някакъв смисъл. Така че днес виждаме и едно създаване на мрежи между тези агенции, като основното опасение, което може би и вие осъзнавате, е свързано с обмена на информация между тези агенции. Това е основната тема. Ако нямаме един общ текст, то тогава и за в бъдеще ще имаме голям проблем. Третия елемент или третия успех, който е безспорен и който е отрешаващо значение, е взаимното доверие. Взаимното доверие дълго време а, се считаше за термин, което а, не можеше да навлезе в правната сфера, но постепенно в рамките на програмата бяха направени безспорни успехи в а, този дух безспорни успехи, чисто и просто защото приоритетите, които бяха изготвени в гражданско-правната и наказателно-правната област, са успехи, за които а, дори Европейския съд а, каза, че са безспорни. Та всички тези успехи доведоха до приближаването на националните законодателства с европейското законодателство. Посредством това взаимно доверие и правилата, залегнали в европейското законодателство, успяха да се реализират. И накрая, Стокхолмската програма направи а, възможно а, гражданско-правното сътрудничество. Определено това не е а, новина на първа страница на всички вестници, но това е важен успех, който се отразява на ежедневния живот на гражданите. Много често а, този аспект оказва по-голямо влияние от каквото и да е друго. Та, от тази гледна точка напредъка в гражданско-правната област доведоха до приближаването на Европейския съюз до неговите граждани. Втория елемент процесуалните права през 2009 година. Те бяха основен проблем. Имаше и блокаж от няколко държави членки пътната карта показа, че има проблем с правото на превод в наказателно-правните производства, достъпа до адвоката и така нататък. По всички тези аспекти сме отбелязали напредък и в момента тези досиета се финализират. На последно място материалното право. Господин професор, вече ми на половин час, казва председателя и ще се нуждаем от малко а, време а, за въпроси от малкото депутати, които в момента са в залата, така че бих искал да ви помоля малко по-накратко да а, приключите изказването си, за да може да проведем и някаква дискусия. Аз не искам да ви прекъсвам, не искам да спирате а, изявлението си. Бих искал и колегата да каже нещичко. Та ще приключа с следните думи. Днес Европейския съюз не може да се справя с кризите. И от тази гледна точка кризата в Сирия и иммиграционния проблем, свързан с нея, са важен елемент в днешните дискусии. Кризата в Унгария, проблема с ромите също бяха начално място, така че Стокхолмската програма не беше достатъчно амбициозна програма, за да гарантира правовата държава. Това е равносметката от Стокхолмската програма. Основната равносметка. Благодаря. je vous remercie. Благодаря ви, господин Лабел. Сега продължаваме с професор Дебрюкер. Благодаря ви, господин председател. Аз ще бъда кратък. По отношение на предизвикателствата, залегнали, на залозите, извинете, залегнали в новата програма, три основни залога – политически, институционален и технически. Политическите залози са свързани с основните права, няма да се спирам на тях. Само нещичко във връзка с солидарността искам да кажа. В договора член 80 конституционализира принципа на солидарност в пространството на свобода, правосъдие и а, вътрешен ред. Просто трябва да се приложи тази разпоредба. по настоящен тази разпоредба няма а, пряко действие, но тя е правно вързваща и ми се струва, че новата програма трябва да отдели необходимото внимание на принципа на солидарност. По отношение на институционалните залози. Явно е, че ролята на Европейския парламент при изготвянето на програмите е е основен елемент. Вие знаете до каква степен по-настоящем има напрежение между парламента и съвета, защото председателя на парламента трябваше да отбележи на държавните правителствени глави на съвета през юни, че графика който предвиждат, а именно приемане на програмата през юни 2014 година е неприемлив защото а, не е ясно как може да се приеме такава нова програма, която извежда от експлоатация дадени агенции, създава нови. Как може да се направи това в толкова кратки срокове? Разбира се, безсмислено е да се процедира по този начин, затова трябваше да се преработи ритъма на работа, както и политиката. Те трябваше да се приведат в съответствие с действителността. По отношение на техническите залози, те също са много важни, нищо, че може би термина технически ви навежда на друга мисъл. Първо, а, голямото значение на последващата оценка. Струва ни се, че като че ли трябва да обърнем този процес, защото в това отношение не сме отбелязали крачка напред, а крачка назад. По отношение на ам, наблюдателното табло, което да ни позволи да видим какво се случва в пространство на свободата, сигурността и правосъдието, а, него го няма. За това трябва да а, си дадем сметка за това, което беше направено, да видим какви законодателни текстове бяха приети. А, да не забравяме и качествената оценка, която а, все още не е на лице, която закъснява. Говорим за оценки на въздействието, но това са предварителни оценки успяхме да а, изготвим предварителните оценки, но сега трябва да обърнем внимание и на последващите такива. И накрая нещичко във връзка с правния и съдебен контрол. Съдята посредством на комисията предприема съответните действия, ни се струва, че е крайно време Европейската комисия, Генерална дирекция вътрешни работи да гледат на дейността си в новия контекст. Пространството за сигурност и правосъдие вече е на лице. А, имаме и доста достижения в това отношение, така че е крайно време Европейската комисия да започне да борави с инструментите, с които разполага и по-специално исковете за неизпълнение на задължения към държавите членки. Статистиките, които се виждат на сайта на Европейската комисия са неверни. Оставаме с впечатление, че доста искове за неизпълнение задължения са заведени, но това не е вярно, защото в 90% от случаите става въпрос за искове за неизпълнение на за, а, на задължения, които се отнасят до късно транспониране на европейското законодателство. Ето защо е необходимо новията комисия в, новата, в новия си състав да промени тази си практика. И накрая бих искал да приключа с следните думи. В нашето проучване ние изискваме нова програма за пространството, свобода, сигурност и правосъдие. Искаме го в момент, в който а, академичните кръгове и доста хора в Брюксел се съмняват, че това е възможно. Много често оставаме с впечатлението, а, че инструментите, които послужиха за изграждането на това пространство не са употребени в целия им потенциал. А, така че и вие, в качеството ви на депутати в Европейския парламент, трябва да направите правилната оценка на Стокхолмската програма. Парламента може да изиграе важна роля и в тази програма, следващата програма за следващия 5 годишен програмен период. Не се нуждаем от 38 страници в официалния вестник на ЕС, защото така постъпихме с Стокхолмската програма. Нека бъдем по-умерени, но е много важно да предприемем някакви действия. Благодаря ви, казва председателя. Благодаря ви за становищата, за анализа и за подробното обяснение на равносметката от Стокхолмската програма която беше прията през 2009 година. Ние ви поканихме тук сред нас, за, ни, за да ни представите това проучване. Благодарим ви. Със сигурност вашите думи бяха а, много важни и а, ни спомогнаха за по-доброто разбиране на нещата. Говорихме и за оценката на Стокхолмската програма, за резултатите от нея, но и за нещо повече. Повдигнахме и противоречивите моменти. Противоречиви моменти, които могат да бъдат подплатени от съответните твърдения или пък не. Въпросът е успешна ли беше или не Стокхолмската програма. Необходимо Необходимо е да изработим нова програма за следващия 5 годишен период. И трябва да помислим за целите, които ще стоят в основата на тази нова програма. Това ще е и задачата на новия Европейски парламент. Пространството на свобода, сигурност и правосъдие беше пресътворено след влизането в сила на Лисабонския договор – доста допълнителни елементи бяха включени в това пространство. И то от съвсем различно естество от елементите, които имахме преди това. доста по-различни елементи от тези, които влизаха в третия стълб, който бе създаден с договор от Амстердам. Нови съставни елементи, които включваха и привеждането в съответствие с договора от Лисабон на въпроса за убежищата, въпроса за управлението на външните граници на Европейския съюз. Беше включена и ролята на Европейския парламент в изковаването на наказателното право на европейско равнище. Европейския парламент трябва да законодателства, да изготвя оценки и да си сътрудничи с националните парламенти. Европейския парламент също ще участва тясно в постигането на целите, които са зададени. Темата е деликатна и тя е свързана с доста дилеми и политически избори. Нашия глас също трябва да бъде чут. Гласът на Европейския парламент. Трябва да помислим и защо не се сбъднаха очакванията ни защо много от целите, залегнали в Стокхолмската програма, все още не са постигнати. Въпросът за основните права, пакетът за защитата на личните данни, по който все още работим. Трябва да помислим какви са предизвикателствата, които стоят пред нас. Да помислим върху подхода, който трябва да възприемем, за да се справим с тези предизвикателства. Политическия подход, институционалния подход, техническия такъв. Uh, so we, we, we have a, a complex situation. Ситуацията е доста сложна и е необходимо да намерим някакъв баланс, като приемем доклад във връзка с успехите на Стокхолмската програма. Господин Коелю, виждам, че вдигате ръка. Може би аз говорих прекалено дълго, с което ви отнех времето за въпрос, но виждам, че колегата в центъра иска думата, така че нека да чуем първо него. Да, 23,3% от членовете са тук, доколкото ви. Но аз съм, съм за 50%. Аз тежа за 50%. Разбира се. А, чуди се все пак, преди да се организира изслушване, може би трябва да се попита членовете на парламента дали имат намерение да идват и дали могат да се ангажират, че ще присъстват, иначе какъв е смисълът. И евентуално това е по този въпрос. А сега относно неравновесията, дисбалансите, които бяха споменати, е, относно риториката и практиката на свободата – Мисля, че имаше такива нарушения и в Белгия и в Германия. Разбира се, европейските партии се опитват да улеснят нещата, но и на тях им се казва какво могат да включат и какво не могат да включат в становището си. И един от кандидатите за Франция, член на, за президент на Франция, който беше се изказал тук, биш депутат тук беше преследван за това, което е казал. Така че, а, нека да напомня, че неговата реч не задържаше а, подбуди за насилие или нещо подобно. И мисля, че трябва да помислим за това, което се става на практика, когато говорим за свобода и демокрация. Май, че за демокрация трябва да заменим думата с контрол и изключване, а за свобода трябва да заменим думата с репресии. Това е. Благодаря. Благодаря, господин Бронкс. Да, отбелязах си това, което казахте за да, да караме хората да кажат, депутатите да кажат дали ще присъстват или не. Нека да напомня, че заседанието ни е, трае вече 3 дни днес е третия ден, но това не извинява другите за това, че ги няма. Това е тяхната задача. И виждате, ние поискахме тази, е, това проучване и е наистина срамно да има толкова малко депутати в залата. Трябва наистина да помислим за това и да говорим сериозно по темата на заседанието на координаторите. Ако поискаме да има такова ангажиране за присъствие, то трябва да бъде първа точка от дневния ред. И най-малкото, което могат да направят политическите групи е да са сигурни, че ще има а, достатъчно присъствие тук в залата, когато ще ни представят проучване, което ние сме поискали. Следващия оратор, да. Вижте, въпросът говори професор Лебая. Тук не е устният въпрос е най-важен. Най-важно е да видим какви са заключенията с цифрите, с статистиките, с таблиците, които показват прехода на различните текстове, еволюцията им, как са се конкретизирали. Та ако това проучване трябва да представлява интерес за вас, то е защото то ви показва положителните страни на процеса и пропуските, слабостите на процеса. След това, относно заключението на Филип Дебрюке, вярно, Европейския съюз наистина трябва да си зададе въпрос относно методите си на работа и най-вече на програмиране защото областта ПВР има голямо влияние върху националните традиции в правосъдието и националните култури. Не може просто да се остави така на едно председателство на един а, временен феномен, като атентат или нещо друго, да а, става водещата идея за цялата работа. Трябва да имаме дългосрочен план, естествено финансово а, измерение, финансово перо и тази работа. А, а, трябва да фигурира в един общ график и едно планиране. Защо? По какви причини? Ами по простата причина, че това е, от гледна точка, това е нужно от гледна точка ефективност и от гледна точка отговорност. Ефективност, защото когато се опитваме да следим законодателният та еволюция на някакъв текст за 2-3-4 години, виждаме какво е недостатъчно и кое блокира текста, кое предизвиква конфликти. Така че ако имаме политическата воля да направим нещо, ще преодолеем проблемите. Някога таблиците на комисията бяха добри, защото се поставяше акцента върху това кой е виновен. Виждаше се кой, примерно съвета, дали е направил това или не е направил това, дали парламентът е дал такова становище или не. И съответно веднага се разбираше кой е блокирал процеса, кой е виновен. Това беше ясно и за гражданите на Европейския съюз. Защото сега едва ли не се, казва, се прехвърля отговорността. Комисията не предлага то или пък парламента не успя да постигне съгласие. А това скрива реалността. А реалността е, че сега решителността на държавите членки да напредва в областта ПВР всъщност е много относителна. И дори това е ефемистично казано. Ако днес приключи Стокхолмската програма, така се, но че все още бяхме по договор, все още сме по договор на Амстердам и а, това значи, че програмата се провалила. Ако постигнем създаването на Европейска прокурорска служба без да променим Евроюст, ми нищо не сме постигнали. Мисля, че имаме проблем с методологията на работа. И първо трябва да променим Евроюст и после вече да пристъпваме към Европейската прокурорска служба. Ние сме убедени, че програмирането за бъдеще е необходимо и за това говорим за него тук пред вас. Благодаря ви, професор Лебал, професор Дебрукер. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда изключително кратък. Имах удоволствието да работя в тази област в продължение на 20 години. Заедно с господин Лабел изготвихме този доклад и когато видях как се промени цялата атмосфера, се зачудих дали не присъстваме на края на тласъка, който доведе до създаването на пространството за свобода, сигурност и правосъдие. От 20 на години женем невероятни успехи в изключително труден контекст, защото трябваше да изградим институциите в същото време, в което ковяхме и политиките. Струва ми се, че е необходимо същевременно да си дадем сметка за а, дискусията, която неизменно ще водим 2013 или 2014 година. М- дали не трябва да си изведем някои заключения, но не е просто някакви общи заключения, които просто да запълнят хартията и да кажем, че институциите трябва да функционират в съответствие с договора. Ако постъпим по този начин, ще стане банално и пространството за свобода, сигурност и правосъдие. Това ще се превърне в политика като всяка една друга, а може накрая и съвсем да затихне. Със сигурност стои много голямо предизвикателство през, пред следващия парламент. Много голямо. Благодаря. Благодаря на господин Лабел и на господин Дебрюкер. Това е за сега. Следващото заседание ще, на комисията ще се проведе на 24 септември от 9 до 12.30 и от 3 до 6.30. А пък последващото заседание ще се проведе на 30 септември от 3 часа до 6 и половина. Благодаря на всички ви. Господин Бронкс, кажете. Вие казахте, че ще има заседание на 24 септември и друго на 30 септември. Аз така чух. Не знам. Не би ли могло да слеем тези две заседания? Ще ни е много по-лесно да пътуваме така. Защото иначе трябва да дойдем за един ден, после да се приберем и после пак да дойдем за половин ден и пак да се приберем и така нататък. Председателя. Притиснати сме от времето. Заради разследванията, които се водят в комисията Либе. Много е трудно да се уреди заседание, да се организира, трябва да координираме нещата с преводачите, с секретарията. Опитваме се а, максимално разумно да организираме заседанията. Аз съм член на тази комисия и се опитвам да присъствам на колкото се може повече заседания – Понякога обаче се питам, оправдано ли е да харча толкова британски лири е, годишно, е, за да идвам на нашите заседания. Председателя, осъзнаваме е, всички това. Разбрах какво имате предвид. Благодаря на всички. Довиждане.